Уважаеми колеги, трябва да обявя промяна в дневния ред. Седма точка от дневния ред изявление на комисията за транспорт на отпадъци не отпадна вчера след обед. Не можа да бъде разгледана. Добавяме я за днешния ден след обед като последна точка от дневния ред. Ако не възразявате с това изменение, можем да смятаме дневния ред за прият. Сега можем да пристъпим към девета точка от дневния ни ред. Стратегия на Европейския съюз за Алпийския регион. Ще гласуваме становището на госпожа Брияно. Иска се поименно гласуване по изменения 13 и 72. Има ли това е, това е процедурно искане, има ли подкрепа за, за него, питам. По електронен път ще проверим подкрепата за поименно гласуване на 13.72. За против. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Процедурното предложение се приема, казва председателят. Момент, да изясним процедурното положение. Предложението трябва да бъде подкрепено от 17 колеги. 21 от тях са за, следователно независимо от гласовете против, това процедурно предложение се приема. Така, сега вече можем да пристъпим към гласуването. Европейска стратегия за Алпийския регион. Кой е за? против, кой се въздържа, одобрява се. 19-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 20-то изменение, приема се. Компромис 2, за, против, въздържали се, одобрява се. 26-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 27-то изменение приема се. Да гласуваме четвърто компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение 5. Приема се. Да гласуваме 31 изменение, последната част, като една добавка към компромисно предложение 5. За, против, въздържали се, приема се. Трябва да проверим. Avete votato tutti? Всички ли гласувахте? Гласуването приключи. Одобрено е, приема се. Да гласуваме сега. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето компромисно изменение за, против, Приема се 37 изменение за против въздържали се проверка. Авете водата тут. Всички ли гласувахте? Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромисно изменение 6 за против въздържали се. Приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 47 то изменение за, против, въздържали се, проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Така, надявам се всички да сте гласували. Гласуването приключи, приема се. Сега, 50-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 52 изменение за, против, въздържали се, приема се. 53 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 54-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. 72 изменение, електронно гласуване. Авете вотато тут, il Гласуването приключи. Отхвърля се това а, изменение. Сега 75 изменение за против въздържали се, приема се. 76-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 77 по първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Проверка, моля. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Гласуването приключи. Приема се с един глас. Девето компромисно изменение за против. Въздържали се. Приема се. 86-то изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. 87-то изменение за против против, въздържали се, приема се. 88, първата част на 88 изменение за против, въздържали се, приема се. Втората част за против, въздържали се, проверка. Avete votato tutti? Гласуването приключи. Отхвърля се това предложение. Следва 89-то изменение, също на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част. Десето компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 11-то компромисно изменение за, против, въздържали се, одобрено е. И сега 98 мо изменение за, против, въздържали се, проверка. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Гласуването приключи, отхвърля се. 99-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Следва изменение 104. Гласуваме го на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част на 104 за, против, въздържали се, проверка. Авете вотато тут, il voto е кюзо? Гласуването приключи. Отхвърля се. Сега 105 изменение за, против, въздържали се, одобрява се. 106-то изменение за, против, въздържали се, одобрява се. 107-то изменение за, против, проверка. Айде, водата тут, il voto è Гласуването приключи. Одобрява се. 108 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, одобрява се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, одобрява се. 13-то компромисно изменение за, против, въздържали се, одобрява се. 6-то изменение за, против, въздържали се, одобрява се. 7-то изменение за, против, въздържали се, одобрява се. 8-то изменение за, против, въздържали се, одобрява се. 11-то изменение за, против, въздържали се, одобрява се. 12 то изменение за против, въздържали се, проверка. Гласуването приключи. Отхвърля се това изменение с един глас. Сега да гласуваме 13-то изменение. Гласуването приключи. Електронно гласуване. Отхвърля се. 14-то изменение за против въздържали се, отхвърля се. И сега да гласуваме така е, изменението, е, становището с е, така нанесените изменения. Е Гласуването приключи. подобрено. И поздрави на колегата Бриано. И сега ще спеем за няколко минути и след това ще дойде комисара при нас. Уважаеми колеги, можем да продължим работата си с следващата точка от дневния ред. Размяна на мнения с господин Мигел Ариас Каниете, комисар за климата и енергетиката. Размяната е, е част от структурирания диалог между двете институции. Приветствам господин комисаря, изразявам надеждата си за полезна дискусия. Очакваме да чуем от господин комисаря да ни информира за изпълнението на работната програма за тази година и перспективите за следващите години. Бих искал също така да подчертая, че е, в контекста на Парижското споразумение целта на тази размяна на мнения е да поговорим за напредък в законодателната област, е, в това число е, за споделяне на за земеползването, горското стопанство, ние внимателно следим изпълнението на е, рамката, приета от Съюза за климата до 2030 година с оглед на нейното съответствие с постигнатата договореност е, в Париж. Благодаря ви, господин комисар, и както е обичайно, ви давам думата за десетина минути за встъпително експозе, след което ще дам възможност на колегите да ви зададат въпроси. Благодаря ви, е, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, за мен е удоволствие тъкмо днес да разговаряме по тези въпроси, тъй като в петък Европейският съюз ще подпише Парижкото споразумение в е, Нью Йорк. С това ще приключат официалните тържества, така да се каже, и ще се захванем за работа. 2016 година ще бъде значима година, тъй като се готвим да започнем изпълнението на е, програмата до 2030 година в областта на климат. Вече сме предприели първите стъпки в изпълнение на поетите от Съюза ангажименти с предложението за изменение и допълнение на схемата за търговия с емисии. Работи се е, активно по този въпрос. Следващата стъпка е да бъдат огледани е, секторите, които не са включени в схемата за търговия с емисии, в това число земеползването, промените в земеползването и горското стопанство преди е, лятната почивка ще бъде внесено съответно предложение на комисията. Наред с това ще излезем с известие, посветено на декарбонизацията на транспорта. През третото три месече на годината комисията ще представи пакет за енергийна ефективност, това число за изменение и допълнение на директивата и за енергийната ефективност и директивата за енергийната ефективност на сградния фонд. Целта е и политиката и законодателството да отразяват новите показатели е, за 2030 година. А през четвъртото три месече на годината комисията ще представи е, пакет е, за биоенергетиката е, и устойчивост на енергетиката. Наред с това, за изпълнение на, на поставените цели ще е необходим един солиден механизъм на управление, в това число за показателите до 2030. През 2030 година ще представим и такова законодателно предложение за структурата на управление. И най-сетне, след асамблеята на ИКАО през септември, комисията ще излезе с доклад предложения за намаляване на парниковите емисии от въздушния транспорт. Позволете ми малко по-подробно да се спра на някои от тези елементи. Ще започна с решението за разпределянето на тежестта. През октомври 2014 година Европейският съюз е, съвет прие, че за да постигнем поне 40% от е, намаление на е, парниковите газове, секторите, в това число транспорта, здравния вход и селското стопанство, които не попадат в СТЕ, трябва до 2030 година да намалят емисиите си с 30%, като за база се взема 2005. Тази година ще излезем с предложение за превръщането на този общ показател в национални показатели. След насоките на Европейския съвет, показателите за отделните държави членки ще се основават на критерия БВП на глава от населението. Наред с това, за държави членки с БВП над средното за Съюза, показателят ще бъде коригиран по един справедлив, балансиран начин за отразяване цената на това усилие. Комисията също така разглежда въпроса за повишаване на възможностите за гъвкост, така че за онези държави членки, за които постигането на целите би било твърде скъпо, да бъде направено необходимото. Що се отнася до земеползването и горското стопанство, Европейският е, съвет определено гледа на този сектор като на неразделна част от е, целта за намаляване на емисиите с поне 40%. Значимостта на селското стопанство е, за хранителната, продоволствената сигурност очевидно е, е, насочва вниманието ни към този въпрос. Ето защо ние ще излезем с предложение за включване на този сектор в рамката 30-30. Е, предложението на комисието ще отрази решението на съвета, което изрично свързва по-низката възможност за намаляване на емисиите от селското стопанство и необходимостта от оптимизиране на сектора с оглед на емисиите. Аз вече двустранно разговарях с 19-ма министри на държави членки и днешната размяна на мнение по този въпрос също ще бъде солидна основа за предложението ми през месец юли. Доразвиваме съществуващата уредба, за да излезем с едно солидно предложение представящо и гъвкавост, и ефикасност. Държавите членки отговарят, разбира се, за постигане на целите, но мерките на европейско равнище ще бъдат от съществено значение за постигането им по отрасли. И декарбонизацията на транспорта е отличен пример. Необходимо е да излезем с амбициозни новаторски инициативи, за да се справим с е, емисиите в транспортния сектор. Всички степени на управление следва да е, положат усилия в това отношение от европейското през националното и до местното национално равнище. Ще излезем, както казах, с известие за декарбонизация на транспорта, в което ще посочим как транспорта може да допринесе за постигането на целите за 2030 година. Известието ще обхване всички отрасли на транспорт. Що се отнася до пътния транспорт, известието ще акцентира върху декарбонизацията на горивата, в това число чрез въвеждането на альтернативни горива, управлението на пътния транспорт, в е, това число преминаване към други видове транспорт, е, системи на товарене и така нататък, повишаване ефективността на превозните средства, най-вече чрез емисионни стандарти от автомобилния транспорт и преглед на тестовите процедури. Амбициозни, ползващи се с доверие е, показатели за въглеродните емисии за автомобилния транспорт след 2020 година ще бъдат от съществено значение за постигане на целите ни към 2300 и оттам към 2050 година. Ето защо работим по предложение за нови емисионни стандарти за леките автомобили. Автомобили е, и е, лекотоварни, което да бъде предлож... прието през 2017 година. Като тук се търси новаторска технология. Новото законодателство по този начин ще повиши и конкурентоспособността на европейския автомобилен транспорт. В тази връзка бих искал да подчертая усилията, които е, отрасъла прави през последните е, години. Знам, че е, по-нататъчното понижаване на емисиите в автомобилния транспорт в самите автомобили ще бъде сериозно предизвикателство за европейския промишлен отрасъл, но съм сигурен, че той ще се справи с това. И за тази цел първо трябва да се подобри е, е тестовия протокол е, за е, въглеродни емисии, имайки предвид е, случилото се с Volkswagen. Това е още по-необходимо предвид общественото доверие. Ето защо продължаваме работата по хармонизирана процедура или протокол за тестове, която ще гарантира по-строги и представителни условия на провеждане на изпитанията. Комисията като регулатор ще има повече възможности за налагане на стандартите. Разчитам на вашата подкрепа това законодателство да бъде прието колкото се може по-скоро. И най-сетне комисията работи е, и по тежкотоварните е, и други транспортни машини. През 2017 година очакваме да бъде прието предложението за наблюдение и отчитане, е, просто за да се попълни информационния дефицит, който е на лице по-настояще. В тази връзка комисията ще разгледа възможности за специфични количествени показатели за тежкотоварните автомобили. Виждате, е, годината ще бъде изключително натоварена и аз очаквам <clears throat> вашето съдействие за постигането на необходимите резултати. Предвид Пари, Парижкото споразумение, е, началото е, е отлично и от сега нататък просто трябва да запретнем ръкави. Благодаря ви, господин председател. А сега Петерлизе, НП. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря за тази презентация, за вашата ангажираност. Що се отнася до законодателните процедури, които в момента текат, искам да кажа няколко думи. Имахме една оживена дискусия, поне у нас в рамките на групата. И считаме за някои сектори, които потребяват твърде много енергия, това е едно предложение, което няма да позволи на тези енергоемки предприятия да участват без разходи в тази система. 45% намаления се предвиждат и трябва още сега да видим как да се подобрят нещата, за да може най-добрите предприятия е, и енергоемките предприятия, като например стоманодобивната промишленост, как те могат да стигнат до 10% и да получат безплатни 100% квоти. И поради тази причина трябва да се направят някои допълнителни усилия. Трябва да има разпределение на разходите и държавите членки проявяват въздържаност, когато трябва да поемат своята отговорност, но аз мога да ви насърча да не оставяте нещата така, както са. Трябва някои сектори на економиката, особено енергоемките, да се справят с това. Трябва, разбира се, и с земеделието да бъдем внимателни. Потенциалът не е същи като в други области, но да оставим земеделието извън всякакви усилия просто не е възможно. Искам да кажа, че не трябва да има пропуски. И последното, говорим за въздухоплаването, не... амбициите там са доста по-ограничени. Трябва да бъдем много внимателни, когато става дума особено за полетите извън Европейския съюз, но също и в Европейския съюз. Няма да бъде добре да се отнасяме към въздухоплаването, като към други сектори трябва да има все пак по-голяма свобода на действие за другите а, сектори. Благодаря, господин Гроте. Благодаря. След тази парижка еуфория не очаквахме да постигнем резултат от на тези преговори, докато е, броя на държавите е доста голям, знаеме колко е трудно да се постига съгласие в Европейския съюз и сега е важно да преминем към действие. Трябва да проявим повече мярка, за да подходим към въпросите, които касаят системите, ETS. Наши, нашите колеги упоменаха изключенията, но аз ще бъда съвсем ясен. За въздухоплаването не искам да има дерогации. Трябва да се плащат таксите за движение, за да се плащат акцизите за гориво, горивото и за въздухоплаването няма такси или някакъв политически инструмент, който да решава този въпрос. Така че ще бъде добре все пак да установим едно равноправно третиране. Е, някои не трябва нищо да направят, а други пък трябва да плащат, така че всички трябва да бъдат третирани по един и същ начин. И Въпросът с ИТС и по-специално въздушния транспорт, мисля, че като европейски, европейска делегация в Париж бяхме достатъчно ясни по повод морск, морския и въздушния транспорт. но като че ли не беше взето под внимание много нашето мнение. Що се отнася за стандартите за емисиите на въглероден локи за леките автомобили и камионите, трябва да говорим. Спадна доверието, особено що се отнася до използването на дизела – е, и е, в комисията трябва да се направи една внимателна проверка. Трябва да се види какво се спазва, какво не се спазва. Тъй, че смятам, че трябва задължително да се действа в, е, и да се разглеждат разрешенията по различни видове транспорт. Има някои проблеми с въздуха, които срещаме в е, Северна Италия и другаде и няма да може да се справим с този проблем, ако все още има празноти в европейското законодателство. И преди да почнем да въвеждаме някаква нова система, трябва да видим какво съдържа това предложение, дали има е, въпроси, по които ще може да, да, да направим така, че да не получаваме същите резултати, действителност, като тези, които се получиха при а, научните изследвания. Въпрос на доверие. Хората трябва все пак да се присъединят към нас. Трябва Европа да не използва а, система където да има разлики, ще затворим очи за някои сектори, други не. Така че, господин комисар, трябва да се действа. Аз не зная дали правилно ви разбрах разпределението на а, разходите. Това ще бъде преди или след, но преди лятната почивка ще бъде. Значи съм правилно разбрал. Благодаря. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Ще се опитам да се придържам строго към въпросите в рамките на времето. А, първо, е, конкретно да ми отговорите за CO2 при тежкотварните автомобили. Ставаше дума за интегриране на бъдещите системи в транспорта и, и има тук една голяма празнота, когато става дума за емисиите на въглероден диоксид при тежкотварните автомобили. Като, като имаме предвид, е, че имаме тук е, е, въпроси, които се отнасят до потребителите, а, а, когато става дума за вредните а, емисии, имаме вече доста неща натрупане. Би трябвало да може предложението да бъде подготвено по-скоро бързо, колкото може по-бързо. И затова искам да попитам, кога ще бъде представено това предложение. Второ, искам един конкретен въпрос за схемата за търговия с емисии. През миналата година около френското предложение за ценови коридор – направено от Сеголен Роял. Интересувате ли се от подобен механизъм? Да има примерно една прагова цена и може ли това да бъде част от решението е, или просто един интересен пункт, който може да бъде обсъждан? Благодаря. Сега от Алде. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар, благодаря за вашите ясни разяснения за това какво, е, какво може да очакваме от комисията в, в политическо отношение. Е една забележка за тежкотварните коли. Казвате, че комисията обмисля приемане на стандарти всички говорим за подобни стандарти или норми. Крайно време, защото вече е САЩ, Китай, Япония вече имат стандарти за емисиите на CO2. Въпросът ми е на така нареченият въглероден балон. Негов двигател бяха преди всичко неправителствените организации. Сега започнаха да го движат централните банки. The Bank в England, Холандската банка, ЕЦБ, е всички говорят за риска от такъв въглероден банон и миналата седмица най-голямата кампания за въглисто, въгледобивна компания в САЩ обяви банкрут и това не е, това не е за очудване, като се има предвид какво става на този пазар, който за година загуби 97% от стоеността си. А, преди няколко години тази фирма му даде няколко милиарда, за да купи една австралийска въгледобивна към, а, фирма. А, същото наблюдаваме и в Източна Европа. И тук съществува един много сериозен проблем. Централните банки призовават за а, енергиен преход, а, който да е а, добре а, уреден. А, но това, което става, говори само за себе си. И искам да попитам комисията, взела ли е предвид това, което и казват централните банки и планирате ли с комисар Джонатан Хил да направите предложение, за да се осигури подобен гладък, гладък безпроблемен преход? Благодаря. А сега от кое госпожа Стефания Тохас. Благодаря. Аз съм много изненадана да ви видя тук, господин Канети, след скандала Panama Papers. Виждаме имена на някои ваши близки, които са свързани с този скандал, с а, сметки в Швейцария бях на ваше място, щях да се притеснявам и дори можеше да си помисля да е, си подам оставката, както направи вашия колега господин Сория. Много ми се иска да ме гледате. Вашия колега, господин Сория, си подаде оставката в Испания. Искам да ви задам няколко въпроса. Най-напред Европейската агенция за околната среда в един отчет посочи, че Испания не прави това, което тя трябва да прави и не спазва своите ангажименти за намаляване на парниковите газове. Освен това, през последните години е имало повече такива газове в Испания. Какво мислите? Дали ще е свързано че, с това, че повече от 10, 90% от случаите вие приемате съветите на лобистите и последствието е, че вие помагате на вашите приятели от големите мултинационални компании, отколкото да опазвате здравето на гражданите. Каква гаранция имаме, че вие сте добър комисар и че ще защитавате големите проекти, инфраструктурни проекти в Европейския съюз, докато в Испания имаше скандали като Аквамер, Народната партия не защитава нашите национални ресурси. И начина по който вие се справихте с многото скандали за корупция и данъчни измами, които се появяват около вашата партия, доказва две неща. Първо, че вие не сте в състояние, не сте способен да вземате тази длъжност и това показва, че вашата партия счита, че един мандат това е просто чек, неподписан чек. Ние имаме отговорност към гражданите. Аз е, спазвам, е, уважавам народа, който ме е избрал, целият испански народ и бих е, оценила това, вие да си дадете сметката за злините, които причинявате. Благодаря сега зелените. Megtisztel minket a látogatásával. Благодаря, господин председател, господин комисар, благодаря за това, че сте гост на нашата комисия. Въпросът ми е за преходните разпоредби за използването на терени. Съгласно Парижското споразумение не става дума за 2 градуса, а за 1 градус и половина затопляне на климата, като част от целите за 2300 година. А, тук става дума за 2 градуса. Задавал съм този въпрос и преди. Може ли да очакваме а, целите на Европейския съюз в това отношение да станат още по-амбициозни? <clears throat> Също така и за използването на земята. Смята ли комисията, да приведе а, пакетът, който предлага ЦЕФ в съответствие с целта за затопляне от градуси и половина. А, и не трябва ли съответните а, документи да бъдат модифицирани, за да се постигне тази цел. В много държави се използва така наречено така творческо счетоводство – за да може да се впишат в тези норми. Е, по този начин не допринасяме нищо, така да се каже, само да помпаме системата с е, топъл въздух. И това може да е, навреди на всичките ни усилия да осигурим пазарна стабилност в пазара на въглеродни. На въглеродни. Искам да попитам, ако ще имаме твърда позиция по този въпрос, не трябва ли да се разглежда този сектор като отделен стълб и не трябва в никакъв случай да се смесва с другите сметки, така че да, могат, да не могат страните членки да използват счетоводни трикове. А сега благодаря, господин председател. Господин комисар, този диалог е най-вече възможност да, да преразгледа нашето сътрудничество и големите предизвикателства, които стоят пред нас. Искам да привлека вашето внимание върху това, което се счита като придружаване на една едно голям, един голям економически и екологичен преврат. Е, приканване на е, економическите оператори да замърсяват по-малко, това ще доведе до по- устойчив растеж. Иначе по принцип нямаме разлика във вижданията, но целият проблем се състои в е, методите и средствата за този преход. Ние е, решихме да прилагаме системата, която замърсява плаща и системата за схемата за търгови с емисии също ще помогне. Пътният транспорт трябва да бъде по-незамърсяващ и приканвам комисията да разпредели усилията по сектори. Но, на факт, де-факто ние е, виждаме някакво относително сближаване на... Виждаме какви са економическите последствия от това. И ние не живеем затворен всеки за себе си. Нашите предприятия и нашите земеделци може да бъдат два пъти подложени на натиск. Първо европейския стандарт и второ загубата на конкурентоспособност. Смятам, че нормативната рамка е твърде тясна за, във връзка с парниковите газове. И това не помага. И господин комисар, ще ми се да знае дали комисията възнамерява да засили своята, своите е, проверки в, в рамките на, на нормативната уредба и да прикани да участват економическите оператори и гражданското общество. Ние говорим много в момента за приложението на парижките споразумения, да направим така това да стане по-близо до гражданина, до економическата действителност. И това е залог за реализъм и добро премерване и преценяване на европейската нормативна уредба. Now... Благодаря. Сега, господин комисар, имате думата за отговори. Lise, eh, express the, the concerns we а, бяха а, изразени някои съображения във връзка с а, схемата за търговия с емисии и а, включването на някои отрасли. Ние а, много щателно а, и продължително анализирахме а, а, въпроса за избягване на така нареченото изтичане или делокализация на въглерод. И ние фактически променихме подхода си с особено внимание върху отраслите, които е, е, са изложени на енергийна конкуренция. И възприехме подход на, на, две, на двете групи. Има възражения, знам вече, срещу този подход. Е, Предлагат се някои е, интересни, интелигентни е, решения за е, защита на определени подотрасли. И комисията е готова да изслуша парламента, да, да разговаря с парламента по всички тези съображения и предложения, да анализира економическите последици от всяко предложение. Тъй като да класифицираме всички 11 000 промишлени обекти, които ще бъдат включени в СТЕ, не, не е лесна задача. Много е, е, е, лесно да се каже така теоретично, ще имаме ешелониран подход. Обаче как да разпределим предприятията, обектите по, по, по ешелони? Цяла година проучвахме въпроса, преди да излезем със своето предложение, но сме готови и сега да обсъдим е, възраженията на, на парламента. Моите експерти ще проучат евентуалните последици на, на всяко едно предложение. Господин председател, материята е изключително сложна. След това по въпроса зададен от господин е, Петер Лизи за 40% от селското стопанство. Това е общата цел. Е, и някои хора подкрепят. Обаче, като разговаряме в национален мащаб и казваме толкова трябва да постигнете вие. Само в една от 19-те държави членки, с които разговарях, ми казаха, че са готови да поемат повече, отколкото им предлага комисията. В останалите започнахме да се пазарим. Нали, да говорим за това колко им е трудно и така нататък. Но ние някак си ще трябва да спазим показателя под 2%, 2 е, градуса по Целзий, извинете, топлене. Това е ангажимент, който сме поели. И значи, а, общо целта на Европейския съюз е да постигне намаление от 30%. И вече разпределението на тези 30%, включително а, по, по отраслите, които не са включени в СЕТЕ, е, е големия въпрос. И в това число селското стопанство. Ясно е, че трябва да заложим механизми за гъвкавост между директивата за разпределяне на усилията от една страна и уредбата на земеползването и горското стопанство от друга. Така че ще има нови неща, що се отнася до връзката между тези две области. Е, разпределянето на, на тежестта или усилията от една страна и земеползването и горското стопанство от друга. Въздушният транспорт. В Париж настоявахме въздушния и морския транспорт да, да, да бъдат от, отразени в договореностите. Не стана така. Но трябва и, и тези два отрасъла да допринесат към общото усилие. Според комисията, проекто резолюцията на а, извинете, казва ораторът, проекто резолюцията на ИКАО е добра насок. Мели, е, relating to the 2020 objective with, with обаче текстът има някои слабости, особено предвид времевия хоризонт 2020. Е, Работи в тясно сътрудничество с САЩ, за да постигнем резултат на предстоящата асамблея през септември на ИКАО. Онзи ден разговаряхме с Американската агенция за околната среда да съгласуваме позицията си в ИКАО. По настоящен подходите ни са различни на ЕС и на САЩ и, и различни е, така, очаквания, но те първа ще трябва да видим Китай какво ще каже. Но ние си даваме сметка, задължително, че по, по законодателството за СТЕ, комисията трябва да докладва пред парламента и съвета е, за резултатите от асамблеята на ИКАО през тази година и съответно да приеме подходящи мерки за да отрази решенията на ИКАО в законодателството на Съюза. Но, е, трябва да кажа, че графикът ще бъде много, много натоварен. Едва към края на годината ще знаем е, какви ще бъдат резултатите от асамблеята на ИКАО, ако са положителни добре, но комисията вече, изпреварвайки събитията, започва да разглежда изменение на европейската система за търговия с емисии с оценка на въздействието и пътна карта е, за информиране на заинтересованите страни. Фактически започва, започна и допитването до тях, което ще продължи и през май. И като приключим, ще, ще продължим нататък. Графикът, както казах, ще бъде много натоварен, нали, тъй като ще трябва да изчакаме ИКАО, Асамблеята ще заседава в началото на месец октомври. Тоест тогава ще е известен резултата. И вече до края на март 2018 година се очаква приемане е, на приемане на, на, на, на директивата по процедурата на съвместно решение, а, е, така че тя да влезе в, е, до, до 31 март 2018 година. А, е, оптимистично сме настроени, обаче се готвим така предварително си пишем домашното, така че да реагираме съответно и съобразно резултатите от асамблеята на ИКАО. Емисиите от автомобилния транспорт. Също много сложна тема. Трябва да бъдем амбициозни, да, и да въведем а, а, протоколи за а, изпитания, за а, емисионни тестове, които да се ползват с доверие. Ясно е, че има сериозно разминаване между реалността и лабораторните резултати. По, по много причини. До края на тази година ще представим нов протокол за провеждане на изпитанията, но в същото време комисията разглежда възможността за изпитания в реални експлуатационни условия и поискахме независим експертен съвет. Е, наскоро ние създадохме механизъм за науч, научни съвети, научен консултативен механизъм. По-късно тази година ще излезе становище за осъществимостта на такива реални експлуатационни изпитания в автомобилния транспорт и ще помислим как да ги да отразим е, тази възможност в бъдещото законодателство. Разбира се, много основателен бе въпроса на Матиас. Кога? Кога? Работим упорито да се опитаме някъде към средата на юли да ви го представим предложението. Защо? Защото в парламента очевидно дискусията ще бъде дълга. Особено ако същевременно трябва да работите и по земеползването и, и, и а, горското стопанство. На второ място, ще трябва да ратифицираме Парижското споразумение. На 22 април ще го подпишем. Но то ще трябва да се ратифицира. Европейския съюз ще трябва да го ратифицира, за да може то да влезе в сила. Помнете, 55% е, е, от страните и 55% от емисиите трябва да са ратифицирани, фактически, е, за да влезе в сила. Европейския съюз ще бъде най-амбициозен, с най-амбициозно законодателство. Какво става сега обаче? Много държави членки не желаят да започнат процедура по ратификация, докато не научат националните си цели. Нали? На, на, националните индикативни ангажименти, знаете. Значи първо, трябва се, значи първо трябва да се ратифицира и след това да им дадем националните показатели. Така би трябвало да стане. Но на практика много държави членки няма да започнат е, ратификационна процедура, докато не, не, не, не са получили показателите от нас. Почваме да преговаряме, да им даваме така предварителна представа какво могат да очакват, от, от, да очакват от нас като количествени показатели. Е, сега, по е, камионите. Работим е, с госпожа е, Гърлинг. Госпожа Гърлинг Работим по предложение за наблюдение е, и докладване с оглед то да бъде прието към 2017. Значи това ще бъде акт за фактически събиране на информация. За да знаем фактически какви са емисиите от тежкотоварните. И оттам нататък ще разработваме показатели. Процес тече. Значи, първо наблюдение и отчет и след това показатели. По-настоящем, според отрасала, конкуренцията в отрасъла е такава, че е, е, тежкотоварните автомобили вече е, са с ниски емисии, тъй като самата конкуренция в автомобилния пътен транспорт налага максимална ефективност на, на двигателите. Но също така трябва да, да, да, да поговорим и с отделните страни. Така че работата няма да е лек. Е, много конкретен въпрос бе зададен по така наречения диапазон или коридор с минимални и максимални нива. Сега, е, ние приехме такава система за търговия с емисии, която да се основава на пазара. И затова въведохме пазарен резерв, резерв за стабилизиране на пазара, за да избегнем административна ценова намеса. Механизмът, разбира се, това, което разработваме в момента, още го няма, но този механизъм трябва да задейства независимо от всякаква политическа намеса. Комисията разчита изцяло на фонда за стабилизиране на пазар. Ако започнем в Европа да говорим по альтернативния метод за минимален и максимален лимит, ще излезе, че е, е, е, за онова, което за някой е минимален лимит, за други ще се окаже максимален, до никъде няма да стигнем. А така че ние твърдо стоим зад предложението си за пазарен механизъм с стабилизационен резерв, а не за е, такъв ценови коридор с е, тавани и подове, както се казва. Господин Гербранди също говори за тежкотоварните. Както казах, към 2017 година трябва да задейства законодателството за наблюдение и отчет. И вече оттам нататък показателите. Сега дали <laughs> комисията а, а, говори с е, езоповски език, какво да ви кажа? А, а, задаването на количествени показатели е, е тежка експертна задача и отнема много време. Сега за, за въгледобива и декарбонизацията. Да, да, да се обърнем с лице към проблема. В Париж приехме договореност за под 2 градуса. И то далеч под 2 градуса. И също така поискахме експертния съвет на ООН е, да се стреми към 1,5 е, е, градуса да, да, да, да, да, да представи оценка на въздействието. Този научен съвет при ОНЕ прие този призив. И към 2018 ще излезе с доклад за въздействието на показателя 1,5 и съответно климатичните последици от повишение с 1,5. Също така в Париж приехме ангажимента към 2020 година да представим стратегия за декарбонизация до към средата на века. Веднага след като получим експертния доклад на ООН към 2018 година, ще започнем да преценяваме всички социално-економически последици за Европейския съюз от приемането на една пътна карта. Тук не става въпрос само за количествените показатели а за всички промени, които ще трябва да въведем в економиката, за да произвеждаме най-вече електроенергия по чист начин. С огромно економическо въздействие. Така че ние ще започнем през 2018 много внимателно проучване, за да можем към 2020 година да представим на ООН стратегия до към средата на века. И това ще обхване цялата економика. И с заместник председателя Катайнен обединяваме всички ресур, ресорни, ресорни комисари, фактически. Нали, тук не става въпрос само за енергетика, не става въпрос само за, за климат. Заместник председателя на комисията Катайнен фактически координира целият колегиум на Европейската комисия е, понеже, понеже работата ще бъде комплексна и, и, и ще отнеме много, много е, усилия. И разбира се, с комисар Хил. Но тук не става въпрос само за банките. Нали, става въпрос за цялата економическа система. Нали, като декарбонизирате економиката, декарбонизирате цялата економика. Това е неизбежно. Е, ефектът е вирижен. И разбира се, наред с проблемите има сериозни възможности. Примерно, за да бъдат постигнати индикативните ангажименти от Париж, е, представени от, е, нали, от страните, ще е, е, е, трябва до 2030 година да бъдат е, е инвестирани 3,5 трилиона в е, е, решения за енергийна ефективност. Госпожа Стефания Торес. И казвате, че е, имам срещи с е, много лобисти. Аз като комисар не мога да не приема е, всеки, който желае да разговаря с мен. И разбира се, при спазване на всички изисквания за прозрачност. Може да се запознаете с протоколите от всички такива срещи, които съм провел. Срещам се редовно и с неправителствени организации е, от околната среда. И разбира се, разговарям с всички производители на възобновяеми енергоисточници, Сдружение на потребители, е, профсъюзи, всички, които потропат на вратата ми, са добре дошли. Ако видите графика ми, колко срещи съм провел, Аз като комисар мога да се нарека комисар на широко отворените врати. Защо? Защото смятам, че трябва да контактуваме с обществото и да сме осведомени за тревогите на хората. Вие ме критикувате, имате право, разбира се. Но ако видите какво съм свършил миналата година, как съм пропътувал света, изграждайки консенсус, търсейки високо амбициозна коалиция – за постигането на споразумение в Париж, ще се уверите, че не съм си губил времето. А сега работя по <coughs> законодателството е, в светлината на парижките договорености. Това ми, е, това ми е работата, това правя. Сега, заслушалото се в Испания, добре. Но вижте, пред законодателството, което предлагам. Е, вижте какво правим по възобновяемите. Е, вижте какво правим по, по е, е, енергийните доставки. На вниманието на господин Харбър. За двата, двата градуса или градус и половина. Казах, че ще разработим стратегия до към 50-та. Работата по нея ще започне през 18. И ще, ще направим равносметка, ще вземем решение от 18-та нататък. И разбира се, земеползването и горското стопанство като сектор ще трябва да, да правят своя принос селското стопанство има относително ограничени възможности за намаляване на емисиите. Но в същото време трябва да търсим непротиворечивост в цялата околна среда. А понеже ако не се захванем с земеползването и горското стопанство, ще повлияем върху цялата хранителна верига. Милиони тонове въглероден двуокис ще трябва да бъдат компенсирани по-нагоре по веригата. След това имахте въпрос е, за конкурентоспособността в земеделието. Евентуалната загуба на конкурентоспособност. Ние по земеползване и горско стопанство е, работихме в много тясно сътрудничество с комисаря Хоган за селското стопанство. Така че е, съзнаваме е, съображенията на селското стопанство, координираме с комисаря Хоган – по оценката на въздействието и допитването. <clears throat> Напълно съм съгласен с казаното от вас, че трябва да се, да се, да се вслушаме в заинтересованите страни. Аз отдавам голямо значение на тяхното мнение. Но и оценката на въздействието. Ние извършваме щателна оценка на въздействието. Това е времеемък процес. разработваме различни варианти на действие и разбира се търсим гъвкавост. Опитваме се да съчетаваме амбиция и гъвкавост, поради което оценката на въздействието е от огромно значение. И за, да, за да сме наясно с последиците на всяко едно политическо решение. Така че много сериозно гледаме както на допитванията, така и на оценките на въздействието. Благодаря ви. Благодаря. Втори кръг изказвания. 19 са се записали, напомням на колегите, така че приканвам всички ви да бъдете максимално кратки. И обелет е първият. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Няма да повтарям това, което вече се каза. Очакваме във връзка с схемата за търговия в емисии, за вашите предложения през юли. Но има много тясна връзка между това, което върви по схемата за търговия с емисии и другите а, а, схеми. виждате, че тук всички призовават за по-амбициозни цели в, в сектора извън СТИ. Знам, че това е много трудно, че не е лесно да намерите общ език с всички страни членки а, преди началото на лятото, но и Гроте и Питер Лизе а, говориха на тази тема. Подкрепям тяхното искане. Особено когато става дума за вътрешните полети в е, Европейския съюз, т.е. вие подкрепяме вашата амбиция в това отношение, а също така и за по-бърза процедура. Това се отнася и за тежкотварните автомобили. Второ, а, а, става дума за цементопроизводството. Знаеме, че иновациите в сектора го променят, променят картината. Добре е да разгледаме какви са тези новости в сектора, защото в момента е, те не се взимат е, от схемата за търговия с емисии, е, но добре е да видим обаче как те влияят, тъй като става дума за нови технологии, които абсорбират въглерод. Сега господин Палучи. Благодаря, господин председател. Целите за въглеродния двор, с които бяха определени в Париж се вписва в голяма степен в тази система за търговия с емисии. Системата смятам, че трябва да гледаме в... да ви гледаме наистина в проблемите. Искам да привлека вашето внимание върху ефектите, които си системата ETS, която съставлява една от силните моменти, един от силните моменти на нашата политика, вече говорихме за Кемпът Лигич, какво стана през последните години. Взем, дам примера с черната металургия. Някои държави е, помогнаха на предприятията, други не. И така се определи, се очерта изкривяване на конкуренцията. Според скорошното мнение на италианските власти, е, е, някои, в някои страни има такива програми за помощ. Това какво означава? Всъщност на европейска, едно разпределение на националното равнище съобразно е, националните баланси. Това има естествено върху отрицателно отражение върху БВП и а, економиката на държавите членки. Не може да се продължава по този начин. Ако искаме да изграждаме истинска, истински съюз на енергетиката, има едно решение. Независимо от решенията, смятам, че енергийния съюз трябва да се справи най-напред с изкривяването на, на, на е, конкуренцията и искам да чуя как смятате да се справите с този проблем. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Стомнободивната промишленост в Европа е в много трудно положение свързано с извънредно ниските цени на стоманата поради дъмпинга от китайска страна. Една от причините за тези ниски цени е липсата на желание на Китай да се включи в усилията за предотвратяване на климатичното затопляне и за намаляване на емисиите. И ако смятаме, че Китай е пазарна економика, а, трябва да кажем, че европейската промишленост не може да се защитава от нелоялната конкуренция от страна на Китая. Искам да попитам какво е вашето мнение. Смятате ли, че Китай е пазарна економика? и какви биха били последиците от едно подобно определение. Какво смята комисията по отношение на ангажмента на Китай? Благодаря, господин комисар. Трябва Веднага след 12 да си тръгна, но моя асистент ще продължи с въпроси и отговори. Първият ми въпрос относно транспорта. Говорихте за сухоземния сухопътния транспорт, но все пак забравили сме в Париж морския и въздушния транспорт. И как ще се занимаем с намаляването на емисиите, които и проистичат от морския транспорт? Имате ли контакт с Международната морска организация? И другото нещо, е, океаните, моретата поемат е, въглеродния двуокис и трябва да се държи сметка и за това. Тъй, че въпросът ми е каква е ролята на океаните и на моретата за постигането на целите, които се определихме в борбата срещу климатичните промени. Госпожа Окен. Det er langt fra, det er langt fra en selvfølge at bruge... А, съвсем не очевидно изгарянето на биомасията съвсем не е неутрално и без въздействие върху върху околната среда. По-зле е дори когато се изгари въглища. Много неща доказват, че по-голямата част от държавите членки са основаха на биомасата, за да развиват една устойчива енергетика и това всичко ще се отрази върху пазара, по-специално върху хранително-вкусовата промишленост. И видяхме, че се изсичат гори, за да може да се осигури достъп до биомаса. И мисля, че това е най-ужасното нещо, което може да се направи по отношение емисиите от въглероден двойки, защото мисля, че трябва да се намалят емисиите на въглеродни двокис, но не по този начин ще стане. Е, това, което е решаващо според мен е да разберем дали може да обещаете, че критериите за трайното развитие относно потреблението на биомаса ще държи сметка за вторичните ефекти от използването на биомасата отрицателните отражения върху емисията на въглероден двуокис, но също така и е, използването на терените, на земите. Така че надявам се, че ще обещаете, че ще имаме толкова строги критерии за използването на биомасата, колкото е при използването на биогоривата. Благодаря. Господин комисар, на 10 марта Европейската комисия обнародва доклада за оценка относно непрякото отражение на използването на земите и биогоривата, които се ползват в Европейския съюз. Комисията възложи този доклад на група от трима консултанти, Екофис, ЯЗА и Айфортек. Доверието на инвеститорите в е, промишлеността с биогоривата е доста засегната, докато тази промишленост може да създаде хиляди е, работни места, да осигури допълнителен доход на земеделските стопани и да помогне изобщо. И сега Европейския съюз, е, съюз договаря с Меркосур един договор за свободна търговия. Комисията предлага внасянето с преференциални тарифи на 600 000 тона етанол годишно, което представлява 12% от годишното производство в Европейския съюз. Комисията ограничи нашия капацитет за биогорива поради Лилюк и е, договаря внос, внос на метанол от страни, където няма контрол върху Лилюк. Може да ни обясните, господин комисар, логиката на вашия подход? Thank you very much, uh, Ms. Gostet. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Благодаря, господин комисар, за презентацията на бъдещата законодателна работа. Разбира се, що се отнася до реформата на търговията с горива Поставя се въпроса за, някои, за конкурентоспособността на някои индустрии. Но искам да задам един въпрос по една технология, която все още е експериментална, Power to Gas, т.е. увеличаването на частта от възобновимите енергетики в потреблението, което поставя проблема с, тези енергии, с тази енергия, въздушна, слънчевата и ветровата енергия. Тази нова технология позволява да се превръща електричеството, добито от вятър, в водород и това да се инжектира в националната мрежа на газ. И така не се губи тази енергия. Първото експериментална система във Франция, тази система Power to Gas, беше установена в пристанищната зона в близо до Марсилия в Осиормер. Искам да знае какво мислите за тази технология, която е експериментална и дали бихте готови да подкрепите този вид технологии. Благодаря. Thank you very much. Cabezon. Señor presidente, gracias señor Cañete. Bueno, muy rápida. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Аз ще говоря бързо, защото разполагаме малко време и говорихте за парижките споразумения. Трябва да се, това споразумение трябва да се ратифицира, но успоредно с това преразглеждаме директивата за енергийната ефективност и директивата за възобновимите енергии. енергии. И очевидно, аз не знам дали имате оценка на положението, но е, няма да спазим целите, които бяха набелязани. И какво мислите по този въпрос? А, сектор на транспорт, вече за който се говори, е много важен. Ще трябва да се пред... измери равнището на емисии в този сектор и не знае дали имате вече някакво предложение в това отношение в рамките на търговията с емисии. И мисля, че трябва да се прегледа този сектор, за да се намалят емисиите. Друг въпрос относно потребителите. Едно на скорошно съобщение от декември 2015 от е, ваше съобщение посочеше, че повече от 50% от разходите за електричество на дребните потребители е, е всъщност е, еднаква такса в държавите членки, така че цените не спаднаха, независимо от падането на цената на петрола. Така че ще бъде много важно да се е, върви към по-добро данъчно облагане в този област и не знае дали работите по този въпрос и ще бъде една много важна и полезна мярка, за да се борим срещу енергийното обедняване. И накрая, вие бяхте министър на земеделието и днес говорите за ролята на този сектор – ми се струва, че е важно да се обновяват и да се помага на земеделието, като се поставя дарението върху иновациите, отколкото върху гъвкавостта, за да има по-добра. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар, благодаря за вашите встъпителни разяснения. Говорихте за земеделието и това е един от отраслите, от секторите, който е изложен на неблагоприятните климатични условия и евентуално затопляне на климата. Но ма, може земеделието да ни помогне по три начина. Първо, да помогне на устойчивото производство а, и да намали а, емисиите чрез по-ресурсоефективно земеделие. Но също така трябва а, да обърнем много повече внимание за производство на храна, което а, не допринася за затоплянето на климата. И трето, земеделието може да играе важна роля, <clears throat> като а, в улаването на парникови газове. И по тези три начина и трите начина, и трите насоки, са, за тях е необходима са необходими иновации. Примерно създаване на култури, които са по-устойчиви на климатичните промени. А също така да намалим значително това, което внасят като чрез торовете, чрез хранителните смески, земеделците и селските стопани. Значи, също така може да се използват новаторски методи за подобряване на качеството на почвите. Бих искал да ви попитам, е, Предвидели ли сте достатъчно място за тези новаторски решения в областта на земеделието? Благодаря. Благодаря, господин Лиц. Искам да задам въпрос във връзка с енергийния съюз. Как върви работата по него? И ще има ли вътрешен пазар за природен газ? Говориме за газови терминали. Е, предвиждат ли се такива нови газови терминали или ще се развиват съществуващите? И какво предпочитате? Едното или другото? И как реагирате? на начина по който страните членки подхождат към този въпрос. Миналата седмица бяхте на посещение с върховният представител за външна дейност в Иран и там сте имали сигурно възможност да обсъдите доставките на газ за Европа. Господин комисар, тъкмо му бях на конференция за ролята на градовете в, или общините в Китай и Европейския съюз за преодоляване на последиците от климата и много се говори за ролята на недържавните субекти, т.е. не централни субекти, на областно, на, на, на общинско равнище. Как ще ги въвлечем Втори ми въпрос е за биоекономиката, така наречена. Много се говори за бъдещето и а, има една технологична надпревара между Китай и а, САЩ, Европа. А, още е, се чудим за първото поколение биомаса. Вероятно по-добър ще е успехът ни във второто и третото поколение биомис, биомаса погледнем нали, производство на цимент, например, биоекономиката може да бъде бъдеще. Вие как мислите? Господин Селимович. Благодаря, господин комисар. Извинявам се, аз не можах да... Няма да мога да изслушам вашия отговор, но моя сътрудник ще си запише. Бих искал да кажете няколко думи за разминаването между реалността и нашата политика. Както добре знаем, оползотворяването на въглерод и въглеродни елементи нанася огромна вреда на околната среда и в същото време никой не е готов да се откаже. Впрочем, става въпрос за въглища. Никой не е готов да се, да се откаже от въглищата, дори нараства потреблението на въглища днес. Е как може да се съчетае това с амбициите ни по отношение на климата? Друг въпрос имам един за Северен поток 2 който е, ясно е, ще има последици за европейските цели и за енергийната ни сигурност. И да ви питам е, в това отношение как може да се приеме в сегашния си вид този проект Северен поток 2. Как се съчетава той с нашите цели? И най-сетне е един въпрос за транспорт. Да, емисиите от транспорта са високи, и очевидно няма политическа воля за да се направи нещо за емисиите в автомобилния транспорт. Вие как се отнасяте към това разминаване, отново казвам, между политическото действие и реалността? Благодаря. Следващият въпрос. Не, благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя нашия комисар за това споразумение във връзка с климата. Имам два въпроса. Първо, по отношение на земеделието, вие говорихте с е, комисара Хогван, че имат 8,5% бяха намалени с е, целите е, и Нидерландия, разбира се, има излишък от сектор, което е много сериозен проблем. И има все повече и повече е, жалби от страна на нашето правителство, защото няма помощ, не са предоставени помощи за промишлеността на преработка на тези тор, на този тор, обовски тор. И как е, Европейския съюз трябва да реши този въпрос? Дали не трябва да се върви по посока на разнообразяването на е, възобновимите енергии, след слънчевата и вятърната енергия, е, оборският тор също може да ни помогне да преминем към кръговата економика и това е една трайна енергетика. Освен това, има енергии, като слънчевата енергия, която може да бъде използвана за, във връзка с жилищата и тези жилищата, които са добре изолирани и играят много важна роля. Мисля, че трябва все повече да участват гражданите, за да се позволи да подновят и да изолират своите а, жилища. И мисля, че там може да се спечели много. Благодаря, господин Зориньо. Благодаря, господин председател. Приветствам ви, господин комисар. А бих искал да чуя какво ще кажете вие по един въпрос, който зададох вчера на вашия колега комисар Вела. Е, наскоро е публикувана програма за е, е, атомната енергетика, според която европейските държави до към 2025 година ще трябва да инвестират около 50 милиарда евро. Аз познавам случая в Испания. Там се очакват 15 милиарда, а са заделени само 3,5. След това наскоро имаше някои инциденти. Е, един обект на границата между Испания и Португалия – всяка авария поставя под въпрос доставките на, на електроенергия към Лисабон. Сега, и, и освен това, възниква въпроса за безопасността на атомната енергетика, за екологичната и цена. А, а някак си вземат ли се предвид тези аспекти в оценката на, на проекта? Аз съм запознат, например, с идеите за е, мрежова връзка между е, Северноафриканския бряг и Иберийския полуостров. Няма ли да бъде това далеч по-жизнеспособна идея? Благодаря. Госпожа Пилара Юза има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за този амбициозен план, който току-що представихте. Почти всички въпроси вече бяха зададени. И затова, може би, ще повторя това, което беше казано, но има нещо, което ме притеснява. Това е въпросът, е, свързан с черната металургия. Предвиждали ли сте някакъв данък за внасената стомана от Китай? А, освен това, стои въпроса и с а, секторите, където има течове на въглерод, въглероден двойки, Дали ще се продължи да се прилага на следващата система, какво се предвижда ново и накрая земеделието. Някои колеги говориха по този въпрос вече. Има различни е, заинтересовани, които са много притеснени, притеснени по-специално животновъдството и работата, която извършвате с хранително продукция което е последствие от договори с трети страни и дали ще трябва да спрем няко... да произвеждаме някои неща тук. Това е един страничен въпрос, на който все пак ни вълнува. Благодаря, госпожа Дарли. Um, вие, господин комисар, говорихте за декарбонизацията на транспорта и предстоящото известие на комисията по този въпрос. Е, но, но главно обърнахте внимание на тежкотоварните автомобили. Но, но погледнато малко по-иначе и преди сегашната обстановка, явно е, широко се приема, че електроенергията може да бъде един по-чист енергоисточник за транспорта, за бъдещото му развитие. И че всъщност по-нататъчното развитие на транспорта трябва да върви именно в тази посока. Какво възнамерява да направи комисията? Да стимулира този преход. Като, разбира се, поддържа пазарните пропорции, е, специално в транспорт. И Разгледа също така комисията да, възможността да включи стандарта УЛЦВ в регламента за въглеродните емисии в транспорт. Благодаря. Благодаря, казва председателят. С това приключиха изказванията на колегите. Комисарят има думата. Благодаря, господин председател. Микрофона на, микрофона на комисаря, моля, Е, по въпроса за секторите в и извън СЕТЕ. Комисията първо трябва да направи своето предложение. Добре, да бъде разгледано от е, парламента. Е, и след това трябва да се вържи всичко това с директивата за разпределяне на усилието. За сега изхода на, на, на целият този процес е неизвестен. Нашето предложение, всяко от нашите предложения, се правят по наша преценка всяко по своите достоинства. От там нататък политиката си е политик. В край на краища може да се стигне до намеса на държавните и правителствените ръководители на Европейския съвет. Ние търсим <coughs> прилични предложения, добри предложения от експертна гледна точка. И не се стремим да усложняваме политически нещата. Но аз разбира си давам сметка за политическите съображения. И сега, като видим, нали, всеки, всеки гледа, какво е договорено от Европейския съвет през октомври и какво се говори днес. Аз обаче, доколкото мога, ще се придържам до заключенията на съвета от октомври. Доколкото е възможно. От там нататък политиката е ваша работа. Така, сега новите технологии за улавяне на въглерод, е, да, разбира се, е, ще, ще помислим, но когато разработвахме предложението си, <coughs> отчетохме експлуатационна характеристика, енергийна е, ефективност, енергоемкост. Всеки отрасъл има своята специфика. Някои отрасли са много особени, наистина. И отново, както ви казвам, един ешелониран подход също е рисков. Къде ще попаднат определени промишлени предприятия, подотрасли и така нататък. Разбира се, от Фонда за новаторство и Хоризонт 2020, за, на вниманието на всички депутати, които засегнаха този въпрос, трябва да насочим вниманието към необходимите за напред технологии. Дали ще е улавяне и съхранение на въглерода ОСВ, дали ще бъде акумулиране на енергия, разработването на акумулатори. На времето Европейския съюз беше лидер в световен мащаб, вече не е. Трябва да помислим за това. Така че аз ще търся стимулиране на новаторството в тези области технологични. Разбира се, все още е на лице сериозен проблем. Вероятно, Главното тук не е цената на въглерода. Нали, по, по регламента за СТЕ. До сега сме поддържали пълно покритие на квотите, обаче капацитета на Китай днес е огромен. След това високата цена на електроенергията в Европейския съюз в сравнение с цената при конкурентите. И нали, това са това са неща, които трябва да бъдат съчетани. Разработвайки новия пазар на електроенергия и изменяйки законодателството, ще постигнем по-конкурентоспособен и ефективен пазар и е, по природния газ, и по електроенергията. Е, е, Прочем, въпроса за признаване статут е, на функционираща пазарна економика на Китай. Това ни занимава също. Те първа ще излезем с известие по този въпрос. Госпожа Мезнер зададе въпрос за морския транспорт. Вярно. Нищо не казах. Международната морска организация е, също се опитва да разработи някакъв стандарт за наблюдение и отчетност. Надяваме се да постигнем договореност с Международната морска организация. Поначало преди Маракеш се опитваме да постигнем максимален резултат. Е, добре би било тази година да постигнем съгласие и с Международната морска организация за морския транспорт, и с ИКАО по въздушния. Въпрос по-нататък за биомасата, да? Да, да, разбира се. ролята на биомасата е, е, е огромна. И, е, когато посещавах някои от страните е, по повод на директивата за разпределяне на тежестта, на този въпрос бе обърнато особено внимание. И с комисар Вела, с комисар Хоган работим заедно към края на тази година да излезем с критерии. Определено ще се получим от допуснатите грешки няма, няма, да, няма да повтаряме грешките, да кажем едно, а, а, хората да заработят в една посока, след това да, да, да, да сменим посоката. А, в същото време ясно е, че биомасата е, е, е енергоисточник на бъдещето. Е, стига, разбира се, е, това да е един устойчив, екологосъобразен източник. След това беше зададен въпрос за земеползването и горското стопанство. Госпожа Гростет спомена новаторски подходи. Да, да, разбира се, ние ще търсим всякакви възможности за съчетаване на възобновяеми и е, технологични възможности за съхраняване на енергия. По-добре да имаме възможности да съхраняваме произведеното, отколкото да плащаме за свръхпроизведена електроенергия, просто за да стимулираме екологосъобразните производители. Е, след това попитахте за относителното значение на транспорта и ние ще подготвим е, известие за декарбонизацията на транспорта, така че Нали, това да бъдат интелигентни системи, а, а, в автомобилния транспорт а, да, да се развива електродвигателя и така нататък. Новаторството поначало в транспорта е нещо изключително важно. Цялата транспортна система трябва да бъде по-ефективна, не просто отделното превозно средство. Е, тук трябва да участва целият отрасъл и тази година ние ще е, изготвим стратегия за новаторство в транспорта. Електромобилът е, ще бъде сериозно предизвикателство мнозина от вас засегнаха въпроса за електромобилността. Обаче днес проблемът е, че електромобилите се характеризират за своята технологична сложност и цена, и освен това не е изградена инфраструктура за тяхната експлоатация. И това ще се отчете в директивата за сградния фонд ще въведем задължение във всяка сграда да съществува техническата възможност за презареждане, за зареждане на електромобил. Нали, с капацитет, колко автомобила ще могат да бъдат зареждани, в това число търговските обекти, е, супермаркетите и разбира се по пътищата. Ще трябва да има възможности за... Ще трябва да има електростанции за, за зареждане е, на електромобилите. Говорихме е, също така за вътрешния пазар на газ. Е, комисията се опитва да гарантира е, сигурността на доставките, но трябва да се диверсифицират и маршрутите, и източниците. Имаме стратегия за, за газа, знаете. Бихме искали да се създадат необходимите инфраструктурни връзки за да се възползваме в максимална степен <laughs> от вече съществуващия капацитет. И при това планът е глобален. Миналата събота неделя бях в Иран. И, и а, там разговаряхме за, за доставки за Европа. И се оказа, че има затруднения, проистичащи от транзитните страни през които би минал нефтопровода. Високи такси за, за пренос. В Иран е започнало строителство, впрочем, на такава една централа, но там нататък трябва да видим. Говорихме също така за е, био економиката в, в рамките на Хоризонт 2020 се говори за, за, за, за всичко, което стимулира новаторството и разбира се, трябва да се изработи необходимата уредба. За операторът е важно е, е, е, уредбата да е, да, е, да е стабилна. Говорите също така за Северен поток 2. Е, имаме е, проект, който съответства на целта за диверсификация. Е, не, не можем да концентрираме доставките от Русия по един единствен маршрут. И това е причината, по която е необходимо да се търси пренос през Украина – и цялото европейско законодателство за околната среда, за обществените поръчки, за, за, за сигурността, всичко това трябва да, да се спазва в такива отношения. Сега, атомните електроцентрали и, и, и, и докладите за тях. Комисията е длъжна да докладва това не представя нейно политическо становище. Толкова. От друга страна, безопасността и сигурността са работа на държавите членки и на националните регулатори. Има три нови директиви. Е, комисията се е, опитва да, да налага тяхто транспониране в националното законодателство. Проведени са изпитания след Фукушима, знаете. Оттам нататък националните регулатори трябва да си свършат работа и <clears throat> да се координират. Вие говорихте за инциденти по границата между Португалия и Испания. В Прибалтика има подобни е, случаи. Наясно сме с е, изразената тревога. Е, имаме най-амбициозното в света, вероятно, законодателство за сигурност. Оттам нататък сега, госпожа Пилара Юзо винаги задава така най-трудните въпроси. Наясно сме с всички тези споменати от вас проблеми, госпожо Аюзо, и, и работим по тях. И накрая, кой беше? не мога вече да си разчета какво съм записал. Имаше нещо за данъците и за електроенергията. Какво ще прави комисията по електричеството, електроенергията и, и цените? Опитваме се да изградим пазар, който енергийния поток да не е възпрепятстван. И разбира се, трябва да оценим капацитетите, инсталираната мощност на общоевропейско равнище. Вече а, за компенсиране на, на дефицитите е, ще трябва да се работи на регионално равнище. В бъдеще можем да стигнем и до регулиране на цените. Но в същото време, госпожа Калесон попита, мисля, трябва да решим проблемите за енергийната бедност, е, ние имаме работна група в комисията с участието на различни комисари за по-хармонизирана оценка на енергийната бедност и, и нейното преодоляване. За метана в селското стопанство въпрос имаше още. Естествено, наясно сме. И определено в, по, по, по земеползване и горско вземе предвид управлението на поземления фонд, финансирането, връзката с директивата за разпределение на тежестта. Опитваме се да скачим тези два съда за да облегчим положението на селското стопанство. И разбира се, чрез ново въведение, чрез техническо новаторство. Благодаря, комисар, господин комисар, за вашите отговори и за усилията ви да отговорите изчерпателно дори на най-трудните въпроси. С това ще приключим тази сутрешното заседание. Още един път благодарим на господин комисара за неговото присъствие, за неговото участие в този структуриран диалог между нас и Европейската комисия. Ще се видим след обед.